Good afternoon and, um... Добър ден. Както казах тази сутрин, ще започнем с точка 16, след това 15, 17 и накрая 14. Така че започваме, започваме с управление и партньорство в рамките на единния пазар – Юрген Кръцман е нашия докладчик. Така че отворете, ако обичате, дебата на тази тема. Благодаря ви. Благодаря при моите колежки и колеги за подадените изменения, които ще допринесат за по-добрия крайен текст. Изменение 13 играе важна роля за свободното движение на нети лица в Европейския съюз. В съобщението на комисията обаче не е опоменато. Тази мрежа създава възможност за информация относно възможностите за работа в други страни на Европейския съюз. За съжаление, мрежата е сравнително непозната сред европейските граждани. Добро е да се знае тази мрежа ЮРЕС. И поздравявам съобщението на комисията да създаде централно звено за гражданите за предприятията по всички въпроси на вътрешния пазар. Това е особено важно за гражданите да получат а, информация за единия вътрешен пазар. Е, тъй като с препратките към правото на Европейския съюз са доста трудни за гражданите. Не... Вчера в семинара за European Business и European Chamber стана ясно, че партньора за контакти в Европейския съюз все още не е един, както се желае няма и знания по чужди езици, обикновено само на английски. И какво ни ползва това, ако решиме тук редица въпроси, но гражданите в отделните държави членки не могат да ползват. Тоест трябва да функционира това звено, което е много важно. В параграф 5 допълних, че много от предлеженията за вътрешния пазар са от компетентността на националните и поднационалните органи. Трябва да се обвържат в европейските процедури, ако трябва Европейската комисия да упражни натиск, ако държавите членки пренебрегват това. По повечето точки съм сигурен, че ще намериме добри компромиси и се радвам за сътрудничество с докладчиците в Сянка. Благодаря. Кой иска ли да се изкаже по тази точка от дневния ред? Не. Добре, минаваме към следващата точка. So, thank you very much for... Благо... Благодаря за изключително добрата работа, която сте свършили. Аз внесах 6 изменения и според мен най-важното е изменение номер 16. Бих искала да попитам дали има представител на комисията и, и, дали, и защо все още комисията не е, е поискала извършването на оценка на въздействието, както парламента поиска през 2009 година. Става дума за оценка на влиянието и използването на различните инструменти. В моята страна, в Финландия, е, ние в момента строиме ядрена електроцентрала – в... Имаме 10 предприятия от 10 различни страни, които участват в строителството на електроцентралата. Имаме примерно кипърска, друга и не се знае на практика кой за какво отговаря, особено когато цялата верига на подизпълнителство е много дълга и осложнена. След това 17-то изменение разрешаване на альтернативно разрешаване на споровете. А, мисля, че би, би било добре а, подобна клауза да има в а, договорните отношения, за да се избегнат излишни пари, излишно време и излишни нерви. Някой от комисията тук ли е и ще вземе ли думата? Uh, yes, uh, Господа Бранчар от Генерална дирекция вътрешен пазар. Uh, вашия въпрос относно преразглеждането на Брюксел Боя се, че това е от а, сферата на правомощията на госпожа Редин, така че трябва да проверя с а, колегите от а, генералната дирекция и ще ви отговоря в писмен вид а, по този въпрос. В момента просто не разполагам с необходимата информация. Йорген, искате ли да кажете нещо? Не, няма да. Няма да коментирам предложението на финландската колега. Ще видим какво можем да направим заедно. Има има явно проблеми с конкуренцията. Знаете, че в Полша има китайци, които работят на по-малко, на по-низки заплати. Това не е, не е добро за, за конкуренцията. Просто трябва да видим, да обсъдим въпрос. На 14 февруари ще приемеме този доклад, а през март ще го внесем в пленарна зала. Uh, а сега минаваме към точка 17, тъй като докладчика по 15-та точка го няма. Госпожа Жа Консари, Единен пазар за европейците. Thank you. Thank you to all. Благодаря на всички колеги. Всички колеги, които се отнесеха с а, много голям интерес към становището, което изработих. Бяха внесени 18 изменения. А, всички призовават към по-ясни правила за защита на потребителите на единния пазар. Целта на пакет, предложен от комисията, гражданите бъдат в е, центъра на вниманието и на нашите на нашата загриженост. Независимо какви са гражданите, те могат да бъдат е, пенсионери, студенти, е, трудещи се, служители, предприемачи, а, и макар в различните изменения да са, внесе, да са залегнали различни идеи и предложения, ние сме обединени от една обща цел. Е, и така, колеги, няма да разглеждам подробно отделните изменения. А ще се спра само на ключовите елементи. Както вече казах, става дума за услуги от общ економически интерес. Всички сме съгласни за, с това, че е, те трябва да бъдат обект на внимание, защото са от основно значение за нашите граждани. Става дума за водоснабдяване, електроснабдяване, транспорт и така нататък. И а, що, Госпожа Берес внес, внесе изменение 3, но и мисля, че ще намериме някакво решение, е, защото, защото в крайна сметка става дума за редактиране. Мисля, че инфраструктурата заслужава сама по себе си един отделен е, параграф. Става дума за изменение 33. Съгласна съм с Кройцман и Балтесар по, из, за изменение 17 трябва да се уточнат проблемите свързани с обществените услуги, социалните услуги от обществен интерес. Трябва да бъдем колкото може по-точни, защото инак просто ще отворим вратите към съда в Люксембург за излишни процедури. Обсъдихме вече социалната клауза. А, командироването на служители в параграф 4 и в моето изменение 27 тези тези принципи са е, уточнени, по-специално правото на стачка и на защита на правата. Е, е, в е, различните законодателства би трябвало да има задължителна социална клауза и това така общо взето се споделя от колегите. Изменение 24 от АЛДЕ е по член 9 и да видим дали член 9 трябва наистина да бъде в основата. Сега мисля, че ще, ще намерим някакъв, някакъв компромис по този въпрос. Като цяло мисля, че нещата не са съвършени, но при всички случаи беше много своевременно да, да помислиме по тези въпроси, тъй като не, да не забравяме, че през последните години имаше доста дела в Люксембург, а просто всичко това можеше да бъде избегнато, ако разполагахме с нормативна уредба. И сега е, ще, го, ще спомена моето бебе. Става дума за директивата за почтите. Когато я създадахме, тя имаше една едни залегнали цели в нея. Сега нещата се променят предвид обстоятелствата и трябва да внесем изменения и има така доста е, доста голяма доста несъгласие. Едните смятат, че директивата е добра, другите смятат, че трябва изцяло нова директива да бъде е, изработена и приета, така че ще се опитаме да намерим един, а, консенсус. Следващото изменение 54 е от Балтасере и Кройцман е много добро. И професионалното разрешение или професионалната карта – това трябва да да, да, да, да, да, да, да, да върви заедно с другите документи, за на практика не... Аз лично смятам, че професионалната карта или разрешение трябва да бъде в центъра на вниманието, и и подобен документ ще е, има ключово значение за по-нататъчното развитие на единния пазар. Така че ще се радвам, ако има допълнително така, обсъждане и разглеждане на тази карта. Благодаря на колегите Валтасари и Кръцмен, Сигурна съм, че можем да намерим обща подход, обща редакция на нещата. Някой иска ли да вземе думата или някой от комисията, може би? Очевидно не. Благодаря ви. На 14 феврари ще приемеме доклада тук в нашата комисия. И сега минаваме към следващата точка, точка 15. Единен пазар за предприятия и растеж, господин Балтасаре. Благодаря ви. Много съм доволен от 66-те изменения, които бяха внесено, внесени към проекта доклада, повечето от които подобряват текста и допринасят за постигане на основните цели на доклада. Да се подобри достъпа на малките и средни предприятия до вътрешния пазар, като се намалят е, административните бариери, да се улесни е, достъпа на е, МСП до капитали и до, да се, до постиженията в социалната сфера – и да се улесни постигането на целите от Европейската стратегия до 20 година. В рамката на тези цели споделям мнението на колегата Торнен да се подкрепят предприятията с социална насоченост, както и предложенията някои колеги за социалното измерение на вътрешния пазар и необходимостта от устойчиво развитие с създаването на качествени работни места Например, изменение 6, 14, 18 на Покупакис. Обеден съм, че този въпрос утвърждава необходимостта да се подобри конкурентноспособността на вътрешния пазар, както е подчертано от колегата Капрук в изменение 4 което е включено, което може да бъде включено в компромисното изменение. Има и изменение към трети параграф за намаляване на бюрократичните на бюрократичното бреме и улесняване на достъпа на МСП до финансиране, измененията на колегата Кройцман Раб и на председателката Берес. Повечето от тях се отнасят до включването на социални стандарти в търговските споразумения на Европейския съюз. Това също може да бъде включено в компромисното измечение. В 28, 29 на Рунцули, 31 Кристенсен, 32 Яконсари също приема. Ще се постара да намеря добрия баланс между социалното измерение и намаляването на препятствията пред международната теория. Изменението на колегата Коцакис е, е добра база за поясняване на социалната отговорност на предприятията при договарянето на споразумения с трети страни. Също споделям мнението на колегата Рейнер, Райнер да се поддържа достатъчно равнище на прозрачност, изменение 40, за да, да се запазят интересите на кредиторите и спазването на четоводните стандарти 4.7 изменение. Освен, намаляването на административните пречки пред МСП и е, включва и премахването на излишни и устаряли счетоводни правила, като което обаче не трябва да доведе, доведе до нездраво отслабване на правилата и намаляване на защитата на работниците. Както поясняват колегата Турунен и Рапти в 38 и 39 изменение. Съгласен съм с е, становището на колегата Якон Сари по мнението на за, комисията за директива която да консолидира а, данъка върху дружествата и да се намалят а, разходите по сближаване на данъчните системи. А, както и искането на колежката Берес, което се позовава на е, закона за малко малките предприятия и обществените поръчки. То, мисля, че тези изменения могат да бъдат включени в едно компромисно изменение, което повдигва е, една от най-важните теми да се улесни достъпа на малките и средни предприятия до публичните ресурси и да се засили подкрепата за социалния прогрес и иновациите за да наемам се да подготвя компромисни изменения, които да включат всички тези изменения. Благодаря. Някой иска ли да се изкаже по тази точка? Госпожа Яканар. This is very, very big entity and Сигурна съм, че изменение 47, което внесах за данъчните убежища, е важно. Искам да се постави повече акцента върху данъчните убежища, защото в доклада от февруари 2010 година за доклад посветен на доброто управление. Имаше цяла глава посветена на избягването на плащане на данъци и изтичането на капитали в данъчните убежища, защото не, как, как, бихме, как бихме могли да, да искаме гражданите да ни се доверят, ако не направим нищо срещу даващите обещата? В изменение 48 споменах и таксата по данъчни, по финансовите операции. И мисля, че това е един въпрос, който трябва, на който да настояваме и който да повтаряме и повтаряме, господин Кройцман. Благодаря, госпожо председател. Темата с данъци, две изречения – е, нужна ни обща основа за измерване на данъците. Това ще ни помогне, но ние нямаме такава. Не бива да се изключва съравнованията е, в данъчното облагане. Е, примерно от ДДС минимална ставка може да се приеме и да се каже по-ниска от тази не бива да бъде. Ако искаме да помогнем на ирландците, примерно, и данъка е 10%. Цялата криза в ирландските банки и ниските данъци, които съществуваха, привлекаха предприятия. Но не бива да бъдат единни данъците можем да кажем минимума е това, което очакваме, може да има известна солидарност, но да оставим нещата в ръцете на държавите членки. Подчертавам, че има много различни структури в данъчната система в отделните страни. Има държави, които имат е, голям основен данък, а други имат ниски такива данъци. Части от социалната система се финансират от данъци, а в Германия се финансират от такси не можем е, да създаваме същите условия, каквито са в САЩ, например, след като структурите в Европа и в САЩ са различни. Трябва да бъде честно съревнованието и затова пледирам да се стремим към единно измерване, единна система за измерване и определяне на данъците. Относно доклада на господин Баласар – В 28 изменение говорим за социални стандарти. Има такива между Европейския съюз и трети държави. Изискването да включиме всички а, сигурно е добре, но не може да се из... направи това нещо. Можем само там, където е възможно да се направи, да кажем да. Не знам дали има смисъл да, е, да допускаме търговски споразумения да се окажат неподходящи. Има изменение за защита на интелектуалният, интелектуалната собственост. Това е много важно да се защитава интелектуалната собственост. Това е основен стълб на нашата правна система. Тези, които извършват интелектуален труд и постигнат интелектуални постижения, качествени продукти, не бива да бъдат оставени без пречки да се краде техния труд. Благодаря. Благодаря. Дали комисията иска да направи някакъв коментар? Благодаря, госпожо председател. Искам само да подчертая въпроса, свързан с социалните клаузи в споразуменията за търговия. В неодавнашното съобщение по-близо до Европа това беше, това беше записано, комисията преговаря за включването на подобни клаузи в търговските споразумения, включително и в двустранните търговски споразумения, но не е възможно да бъдат включени в всички видове споразумения, особено тези, които имат по-ограничен обхват и които са по-специфични. При всички случаи ние се опитваме да имаме гъвкав подход, но внимаваме и обръщаме внимание на това, господин Балтасар. Благодаря за изказванията. <coughs> Две от измененията, които спомена колегата Иракон Цари. И по-специално данъчните убежища. Мисля, че ние споделяме всички мнението, че тази практика на избягване на данъците и изтичането на капитал в тези страни вреди на европейската практика и трябва да бъде ограничено. Но този доклад като че ли не е точно мястото да се спомене тази необходимост за едно по-радикално отношение на отричане на, отхвърляне на това явление. Не е на мястото си, малко неуместно е. 48 изменение, в което се предлага такса върху финансовите сделки. Това вече беше поискано от парламента и ние много добре знаем, че в момента само се проучва. Предложението на няколко пъти беше внасено в съвета на министрите и среща категорично съпротивление. Така че ще бъде трудно и, и безполезно да се предлага в а, този доклад ново на ново тази хипотеза, на която няма никаква, никакъв шанс да мине в съвет. Няма консенсус, това знаем. В, в съвета няма консенсус по тази тема. Съгласен съм, че е необходимо данъчната система в някои аспекти да има един общ знаменател. След като има единна валута в 27-те държави членки, трябва да има общ знаменател за е, държавния бюджет, за пенсионните системи, ако искаме да функционира Европейския съюз. Европейските институции трябва да създадат една обща основа по тези 3-4 показателя, но защото не е възможно да има а, такива различия в пенсионните системи, да има държави, където има доход над, среден доход над 4500 евро за облагане, има различна данъчна основа за облагане с, с държави с абсолютно различен и невъзможен държавен дефицит. Така че съгласен съм, трябва да има някакви общи критерии. И съгласен също с защита на интелектуалната собственост, която е залегнала в редица директиви и мисля, че в компромисното изменение, което ще напиша, ще отчета критерия, социални стандарти в преговорите по международните търговски спогодби. Като се трябва да сме едновременно и твърди, и гъвкави, за да не навреди едно, една прекалено твърда позиция на международните отношения и да се отчитат спецификата на всяка една държава, с която преговаряме. Парламента, комисията имат ясни позиции по социалните стандарти, но трябва да действат с необходимата гъвкавост за да може да поддържаме и да сключваме сделки или сподготби, които са от полза за нашия съюз. Благодаря. Благодаря. Ще приемем доклада на изваредно заседание на комисията на 14 февруари в Страсбург. И сега минаваме към точка 14. Момент да я намеря. Uh, Външно измерение на социалната политика, насърчаване на трудовите и социални стандарти и, европейската корпоративна социална отговорност. Ричард Фалбр. Дякую. paní předsedkyně. Předkládám zprávu, která je velmi kritická на доклад е доста критичен. Неколкократно съм споменавал, че Европейския съюз и неговото външно измерение са от една страна непоследователни, от друга страна са лицемерни. Ние бихме искали да бъдем модел за много държави в света, същевременно действаме по начин, по който в никакъв случай не бихме могли да, бъдат, да бъдем взети и посочени като модели. Надявам се, че докладът ми ще предизвика разгорещени спорове Но бих искала също така да припомня, че трябва да има последователност между думи и дела. В последно време Европейския съюз предпочита да използва така наречените меки инструменти, вместо да взема строги мерки. Имахме е, споразумение за свободна търговия с, е, Тун, в е, Тунис и съгласно това споразумение те трябваше да спазват нашите стандарти. Виждаме докъде стигнахме. Въобще не споменаваме Египет. Е, е, там са залегнали клаузи, в които се се говори за синдикални права, права на трудещите се, достоен начин на живот, достоен начин на работа. Аз съм бил член на управителния съвет в МОД и знам знам как се промениха отношенията и включително в МОД, влиянието на синдикатите и така нататък. Директивата, които приемаме, на, на практика част от тях са в разрез с правилата на МОД. Социалните аспекти, социалното измерения като че ли остават на заден план и е, се съсредоточаваме върху конкурентоспособността, но не може да има конкурентоспособност на всяка цена. Вижте скандинавските страни, които са много конкурентоспособни, а също времено е, профсъюзните права се зачитат е, и мисля, че те биха могли да ни послужат за пример. Няма да навлизам в подробности, защото смятам, че колегите ще вземат отношение по въпросите в хода на, на дебата. Аз лично не, не, не очаквам много изменения или поне се надявам, че няма да има много, защото когато има много изменения, нещата се замазват и накрая, и накрая намеренията на докладчика просто се размиват в един океан. Колкото до, до корпора, кор, кор, корпоративната отговорност, а, това е нещо като извинение, защото в глобалната економика вече хората не, не са свързани, т.е. предприятията по-скоро не са свързани с даден град или с даден регион. Как, как да говорим за корпоративна социална отговорност, когато едно предприятие е навсякъде, тук се спазват едни правила, там други за, за, за това трябва да ратуваме за един европейски стандарт. Като бивш синдикалист, считам, че синдикатите се пренебрегват, техното влияние отслабва въпреки, че, че използваме девизи и лозунги като социална солидарност и други, практиката е съвсем друга. С вероятност си спомняте, че в Лисабонската стратегия, която се превърна в Лисабонска трагедия, беше пълна с а, лозунги, а и докъде стигнахме до, до най-страшното положение и конюнктура, в, в която са се намирали европейските през последните години. Нека не забравяме, че междувременно други страни се развиват, като Корея, и, но много често те, те са много очудени от е, изискванията, които ние налагаме тук е, преди десетина години, когато а, е, прег... преговаряхме правилата за СТО, ние като синдикалисти в Сингапур, в Корея, се опитах, се опитвахме да настояваме така наречената е, конвен... твърда конвенция, така я наричахме, да бъде част от правилата на, на СТО. Но виждаме как се прилагат днес е, стандартите, така че нека да спомена, че горещо се надявам, че повечето колеги ще подкрепат моя подход и моето виждане и бих искал да благодаря на всички, които ми помогнаха да го изработа. Благодаря. Преди да давам думата на на колегите, давам думата на госпожа Севен. Добър ден, дами и господа. За Европейската търговска фундация е голяма чест да участва в дебата. Наистина този, този доклад е от огромно значение за нашата фундация, защото ние работим предимно извън Европа с, с страни партньори. И тази това ще бъде една така политическа опора за работата, която ще вървиме, ще извършваме за напред. Ще, ще, ще, помен, ще спомена какво правиме и с кого работиме и наистина да ви кажа, че сме готови да изслушаме всички ваши е, препоръки, включително и за приложението на документа, който вие ще приемете. 27 от е, до 30 страни, с които работим, са страни с е, ниски е, доходи, където е, изчезването, изкореняването на бедността е, е ключова цел. И както неодавна бе споменато от Г20 и в стратегията на Г20 за обучение, бедността може да се пребори, ако населението на отделните държави придобие съответните умения и защото в тези страни с ниски средства трудно може да се организират курсове и обучение след, средно, след завършване на средно образование, защото повечето въобще не стигат до там. Така че ние смятаме, че трябва много силно да се обвърше е, трудовия пазар, трудовото бъдеще с е, училището. Не, и независимо дали става дума за по-млади или по-възрастни, е, а, дали става дума за първоначално професионално обучение или по-нататъчно. Нещата трябва да бъдат обвързани с специфичните условия, за да има наистина резултати и да, бъдат, да бъдем полезни на тези страни. Трябва да се обърне особено внимание на безработните, чието число се увеличава през последните години, да им се осигури един много по-широк достъп до обучение, професионално обучение, отколкото е сега. Също така смятаме, че трябва да има много тясно сътрудничество от една страна от училището, бизнеса, предприятията. Защото а, ако искаме наистина да а, наблягаме на социалното измерение, т.е. по-голяма връзка между обучението, предприятията и преминаването от едното в другото. Що се отнася до търговията и търговските връзки? Ако разгледаме а, цифрите на СТО, виждаме, че има промени а, в, по, по отрасли, по дялове, като а, дела на търговията в развиващите се страни се увеличава и Европа трябва да настоява да се спазват качествените стандарти, независимо от разрастването на а, промишлеността. Същ, същ, същ, същевременно мултинационалните компании, които се изнасят от Европа и трябва да се опитват да налагат идеята за социална корпоративна отговорност в тези страни, защото раз, развитието е, е основна и съставна част на тази отговорност. Ние също така настояваме да се обучат и съответните отговорни лица, които да могат да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени тези страни. От страна, разбира се, на правителствата, но и от страна на социалните партньори, представителите на синдикатите и представителите на гражданското общество. В нашите програми и вие сте виждали нашите програми, те са на ваше разположение. Е, виждате какви са дейностите, които планираме да извършиме през 2011 година, но всички тези аспекти и елементи, които споменах, са от голямо значение и те са залегнали в тези програми. Ако глед... Ако погледнем партньорството, партньорството с, към, с юж, страните от юга, виждаме, че според цифрите се, у, се увеличава и иммиграцията. Разбира се, има, има и законната иммиграция, но трябва да се работи повече и да се вземат мерки за е, връщ, за завръщането на мигрантите и за да могат на място, когато те се върнат в родината си, е, техния опит, е, техните придобити у нас умения да бъдат признати и да им се помогне да започнат свое, свои предприятия, да, бъдат, да станат предприемачи. Като всичко това, ние работиме с представители на Мот ОИСър, които и в момента се изработват критерии за измерване на умения и капацитети и също времено за изработване на стратегии заедно с тези страни, защото тяхното участие е от огромно значение, за да могат да се попълнат празнотите точно в областта на придобиване на умения, опит и така нататък. И също, също, също времено да представиме нашия опит в тези страни, но адаптиран към техните специфики. Представителя на комисията има думата. Не, не няма го, отсъства. Господин. Muchas gracias, señora presidenta. Благодаря ви. Благодаря. Се, може ли се... Какво правиш? охеар ojear su informe para ver eh, el trabajo de documentación, de rigor. Достатъчно е да разгледаме цялата документация, подплатила доклада. Темата е изключително сложна. Всъщност тук говорим за един от аспектите на бъдещето на Европа. По-настоящем сме се сблъскали с последствията от глобализацията. Мислехме си, че можем да запазим нашия начин на живот, изграден с години в държавите членки и да го опазим именно, когато се обединим в един общ проект, възосновата на общи ценности, който зачита достоинството на трудещите се, но бяхме изненадани от една а, истинска революция, която стана през последните години. Революция в производството, в начина по който а, се движим, по, по който купуваме. И приспособяването е съществено за Европейски съюз. Аз лично ще отида доста далеч. Смятам, че следващото десетилетие ще бъде за нас решаващо. Или ще имаме достатъчно сила и доводи, за да потикнем света да възприеме нашия начин на живот, производство, зачитане на социалните стандарти или има риск да се превърнем в, да се да приравним към другите страни, където има повече бедност, където не се зачитат социалните стандарти. Или ще наложим нашия модел и ще прогресираме, или ще регресираме към средновековието, когато правата не са били зачитани, както е днес в една голяма част от света, който ни конкурира в глобализирания пазар господин Фалиб, И аз като вас смятам, че проблемът е спешен и ние сме в лоша изходна позиция. Ние сме силни на риторика, но сме много противоречиви. Дори в думите си, а особено в делата си. Понякога противоречията са по съществени въпроси и сме по-зле, отколкото си представяме. Аз а, смятам, че обаче вашия доклад е твърде песимистичен. Нищо не сме загубили. Ние тук, депутатите и всички, които са за социална Европа, можем още да кажем много и не бива да възприемаме такава песимистична позиция, която, както казва един испански философ, а, пес, <laughs> песим, песимизма е отказ от оптимизъм. Не, ние трябва да защищаваме позицията си смело и упорито. Вие споменавате е, конвенциите на Международната е, е организация по труда, на МОД. Например, от 1994 година където се споменават, е, се урежда въпроса с е, колективните трудови договори. Аз ще внеса и изменение, за да се включи това от постановлението на съда а, излиза, че, например, командировките, поне по тълкованието на съда, подказва, че всъщност Европейския съюз не трябва да се присъединява към конвенциите на МОД. Държавите, които са ратифицирали тази конвенция, е трябвало да денонсират ратификациите, защото тя пречи на мобилността. Всъщност те са отрекли собствения си подпис под конвенция от 1994 година, защото те противоречи на частното европейско право. И този проблем трябва да бъде решен. И особено в рамките на дебата по командировките. Трябва да намерим решение за в бъдеще. За това ще внеса изменения, просто за да се спомене тази трудност. Не за да засиля вашия песимизъм, но защото смятам, че трябва да се борим. И вие трябва да възприемете такава позиция. Когато погледнем социалната програма на Европейския съюз, виждаме, че комисията се е ангажирала поне в една област. Тя настоява в рамките на конвенциите на МОД да се признае социалните приоритети на Европейския съюз. Комисията трябва да се присъедини към конвенциите на МОД, но трябва да потикне, трябва да потикне държавите членки да ги ратифицират. Само така ще е, правото ще се развие и ще имаме моралния авторитет. Е, не трябва само да проповядваме, трябва да преминем от думите към делата. Благодаря. Господин Ферати. Е, Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се спра на някои от най-важните теми, за които се споменава в този доклад. Например, социалния модел. Тук могат да бъдат предприяти различни мерки. Социалният модел в Европа е много важен. Беше признак на идентичност за милиони хора. Това доведе до развитие на работниците и служителите. Относно глобализацията и развитието, има предприятия, които предлагат продукти и услуги, следващи друг модел на конкуренция. И правата на човека, социалните права са по-малки за да се намалят разходите. Когато говорим за намаляване на разходите, такива иден... характеристика на идентичността, посяга се на тях просто. Имаме и политическа цел да се застъпваме, тъй като имаме социална кохезия. Okay. исторически погледнато простояние на няколко века бе развит този модел, който трябва да бъде защитаван, трябва да се уважават договорите. Тези, които са подписали документите, трябва да ги уважават, трябва да навлезе и в търговските отношения. Не може всъщност Европа да поддържат търговски връзки с държави, които не уважават такива принципи или не са демократични държави, или които най-съзнателно не спазват социалната защита и правата на нетите лица. Ако искаме така строго да поступим, както докладчика предлага, трябва да приложим принципа на взаимността. Не само да забраниме възможности за износ, но и внос. Иначе ще се стигне до дъмпинг, което ще отслаби обществото. Друга тема, например, е социалната отговорност на предприятията, корпоративната социална отговорност. Това е двустранен проблем. Някои предприятия го използват само като рекламен инструмент. Това е едно доста сложно понятие. Но няма друго по-подходящо за този случай. Предприятията казват, че са екологични, че е защитават определени модели, концепции – има редица международни предприятия, които, например, казват, че отговарят за замърсяването на моретата. А всъщност, всъщност слушават околната среда. Това е един инструмент за маркетинг, Тук са нужни закони, инструменти, като инструменти да се използват е, правни инструменти. Не става дума само за определен имидж, за достоверността и за имиджа на едно предприятие. Има предприятия, които използват детски труд, и когато се разкрие това, трябва да понесат щетит, защото обикновено купувачите ги бойкотират. Но това не е достатъчно. Ако само доброволно всичко това е и става дума само за загуба на имидж, можем да стигнем до изкривяване на конкуренцията и този, който добре се държи и поема социална отговорност, да няма полза от това. Затова ни е нужно едно условие за едино инструмент, един инструменти на пазара. Задължителни условия за предприятията, които да са прозрачни за предприятията. И затова ни е нужна директива. Благодаря. Um, струва ми се, че комисията вече е представена, така че давам думата на представителя на комисията. You, Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях, но да разбрах току-що, че сте сменили реда в дневния ред. Няколко, няколко думи по външното измерение – През последните години, поради кризата, нещата се промениха и сега е момента да а, да поемем нещата в своите ръце, в момента, когато започва економическото възстановяване и тръгваме по пътя към изпълнението на целите на стратегията 2020 в международния дебат, международния дебат Дебат е много разгорещен в рамките на Г20 включително. Мод до допринесе много за по съдържание на дебата, кое, който е за по-доброто управление. От друга страна, комисията и дър държавите членки трябва да работят в тясно сътрудничество с ИЛО за създаване на международни стандарти и е, искам да припомня, че всички държави членки са е, страни по конвенцията на МОТА. Има и още нещо, което от голямо Един е на друга тема, която е в центъра на вниманието ни. Става дума за защитата на трудовите права, която ще бъде в сърцевината и в на конференцията, която ще се провере през юни. Комисията а, който принесе с развитието на регионалните стандарти. Нека си спомниме миналата година споразуменията с страните от Средиземноморието. Но искам да спомена, че комисията работи по методология за устойчива оценка на въздействието, което, ще извънредно важна в контекста на преговори за свободна търговия с Корея и други. Бих искал също също така да припомня коментарите на комисията по повод резолюцията, която вие приехте неодавна. В заключение искам да кажа, че комисията възнамерява тази година да изготви един документ по външното измерение и корпоративната социална отговорност, отговорност на основата на дейностите, извършени през последните години. Това ще бъде един така преглед на нещата. Благодаря ви. Да, аз... А... Ще... Ще... Мисля, че ще има интересни дискусии, както имаше и по резолюцията, която споменахте, и, и въпроса беше дали тази отговорност да бъде на доброволна основа или не. Но, господин Фабер, е, искате ли някои заключителни бележки да направите? Бих искал да благодаря на колегите на Александро Верхас, мой стар приятел. Ние се познаваме от, от години тук в Европейския пар... парламент и работиме заедно. Бих искал също така да благодаря на представителката на фундацията, на колегите, на комисията. Ако бихме искали да знаем какво се съдържат в е, споразуменията, като например е, споразу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 Окей, Okay, thank you. Давам почивка до 5 без 5, а след това ще продължиме с гласуването.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 Започваме гласуването преди след минута. Много ви моля, пригответе си картите за гласуване. Right. Um, we're starting on... Започваме с гласуването. Първо изменение. Първото изменение е изменен 26 към параграф 1. За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 за 50, 1, 2, 3, 4 се отхвърлят, 58 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис С за, против, въздържали се, приема се, 56 пада, 57, 59 са изтеглени, 60. Гласуваме 60 за, против, Въздържали се, отхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 65 и 6 са изтеглени. 67, 8. 6, 9 падат. 70, 70, оттегна. 71 гласуваме. За. Против. Въздържали се. Проверка, ако обичате. По изменение 71. Vote is closed. I на гласуването. sword uh, in it? Отхвърля се с 26 гласа. Също 14. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 е изтеглено. 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис е за против, въздържали се, приема се. 77 се оттегля, 78, 80, 314 пада, имко пада. Последната част е компромис към, към компромис е, е допълнение към 2 за против въздържали се, отхвърля се. Е към 2 9 се приемат без гласуване, 10 също. Стигаме до 82 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 4 за. Против. Въздържали се. отвърля се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се. Така, на 95 за, против, въздържали се 97 за заличаване за, против, отхвърля се 99, 99 да, против, въздържали се, отхвърля се, компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 101. 108. Едно, 4. Едно, а, 104. Отхвърля се 108 сега. Не, пак се обърках. Чакайте. 106. За. Против въздържали се, отхвърля се 108 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис хаш за, против, въздър... въздържали. 107 трябваше. Извинявайте. 107. Добре. Прави, прав 107. било, било отеглено. Тук що не казаха, че е изтеглено. 108. Гласувахме с компре... Хвърля се. Компромис хаш. За, против, въздържали се, приема се. Какво стана с компромис? 105 Te, Не, не. Okay, okay. 125. 129 за, против, въздържали се, отвърля се. Компромис и за, против, въздържали се, отприема се. 126 е, 127 пада. Компромиса се приема. 128, 30, 30. Стигаме до... Чакайте. 129. Кой е за 129? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 134 за. Против ще проверим 134. The vote is closed. Край на гласуването. 17 за, 27 против. Отхвърля се. 135 за, против. Зажари се. Отхвърля се 136 се изтегля, 138 за против. Жали се, приема се. 11 на комисията за жените за против. Зря се отхвърля се. 15 фам устно от докладчика. I ask for a split vote. The first... Искам разделно гласуване. Първата част за, втората минус моето искане. Това е устното изменение. Which is the first part down yeah, to where? The first part is, is the, the total part. Първата част е целият параграф всъщност. Бих искала да се махне следното изречение, или цитирано на холандски. Просто защото не, не е уместно за това. Значи, да се Значи да, да приемеме цялата част и да оттеглиме втората част. Нямам пред себе си английски текст. Искате разделно гласуване, обаче с устно изменение. Кой е за първа? Против. Въздържали се. Приема се втора част. Против. Отхвърля се. 139 е оттеглено. Промис G за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Мисля, че се отхвърля. 150-то по проверка електронно. We have one EPP too many, so if you... Един повече от ЕНП е гласувал. We still have one EPP too many. Продължава да остава един глас повече. Yeah, that's fine. Сега е окей. Okay. Край на гласуването. Отхвърля се 27 на 14. отхвърля, 152 за, против, въздържали се, отхвърля се 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, Приема се. Сега стигаме до изтеглени 164 за против въздържали се отхвърля се 165 за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 Еко 5. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко две. Трябва да се гласува последната част за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се компромисен за против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 се отхвърля. Разделно по 191 първо изменение. Първа част за, против, въздържали въздържали се, отхвърля се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 192 за против, трябва да проверим. Моля, гласувайте. how did you vote? In favor. The vote is closed. Край на гласуването. Отчитам един глас за, без електронно гласуване. 25 за на 17. Приема се. 194 за, против, въздържали се, хвърля се. 195 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 197 сме се отхвърлят. Компромис О за. Против. Въздържали се. Приема се. Двести шесто е изтеглено. Било е включено в компромиса. Така че. 207, което ще се отегли. Компромис. Току-що ни казаха. 207, е отеглено от носителя. Компромис П за против въздържали се приема се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 Vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за,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 мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. 242. Open. Vote is closed. Край на гласуването. 24 ма за. Приема се. 243 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 244 за против, въздържали се, отхвърля се 245, 246 за, против, въздържали се, отхвърля се 248 за, против, въздържали се, отхвърля се 249 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис Р, за, против, въздържали се, Приема се. Двеста за против въздържали се отхвърля се. 262 за против въздържали се отхвърля се. 263 за против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 се заличаваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въз... 300, 300 за. 300, 300 проверихме за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 301 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис В за. Против. Въздържали се. Приема се. Отиваме 310 за, против, въздържали се, отхвърля се 311 за, против, и въздържали се, отхвърля се 312 за, против, отхвърля се 313 за, против, въздържали се, не. Не, не беше много ясно. Три, да, отхвърля се 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307. Искате да проверим 315? Добре. Ще го проверим. Гласувайте. vote is open. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 28 на 19 гласа. 300 и 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 318 устно изменение да се заличи екофин и да се замести смятат, че е с проверка, защото не, излед, не стана ясно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 за, 24 против. Отхвърля се. 23 за, 24 против. 319 се отхвърля. 320 за, против. Въздържава се. Отхвърля се. Две, 200, 6, 7, 8, 31, 30, 44, на икон. Госпожо председател, за да бъдем последователни заради, в текста на доклада, сме поставили в логичен ред измененията на комисията ЕКО. Нали ще го запазим този ред? Мисля, че да, да, да, се, се, няма проблем. Ще проверим реда. 321 за, против, въздържали се. отваря се 323 за, против, въздържали се. Отвърля се компромис дъвове за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 329 за, против, въздържали се, при... отхвърля се 330 за, против, въздържали се, отхвърля се 331 за, против, въздържали се, отхвърля се 332 за, против, въздържали се, отхвърля се 333 за, против, въздържали се, отхвърля се 334 за, против, въздържали се, отхвърля се 336 за, против, въздържали се, отхвърля се 337 за, против, въздържали се, отхвърля се 338 за, против, въздържали се, отхвърля се 340 за, против, въздържали се, отхвърля се 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. С вашето съгласие 342 и 350 да гласуваме заедно. 341. Гласувахме ли го? 342 за. Против. Въздържали се. Отвърза се. 344 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 345 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 346 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 347 за. Против въздържаш се, отхвърля се. 349 за, против, въздържали се, отхвърля се. 350 за, против, въздържали се, отхвърля се. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Хекс за, против, въздържали се, приема се. 355 съвместимо, да. За, против, въздържали се, отхвърля се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 357 с 358 за, против, въздържали се, отхвърля се 359 за, против, въздържали се, отхвърля 360 за, против, въздържали се, отхвърля се 361 за, против, въздържали се, отхвърля се 362 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Имко 16 за, против, въздържали се, приема се. Може ли да го прегласуваме с дигане на ръка? Приема се. 366 за, против, въздържали се, отхвърля се 367 за, против, въздържали се, отхвърля се 368 за, против, въздържали се, отхвърля се 369 за, против, въздържали се, отхвърля се 370 за, против, въздържали се, отхвърля се 371 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 372 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 375 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис Z за, против, въздържали се. Приема се. 300. Не, компромис. Два пъти А за, против, въздържали се, приема се. 390 за, против, въздържали се, отхвърля се. 391, 392, 323 и 5 за, всичко това заедно, против, въздържали се, отхвърляте. 394, 6 изтеглени, 397 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис двойно Б, за, против, въздържали се, приема се. второ за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис двойно С, за, против, въздържали се, приема се 411 за, против, въздържали се, отвърля се 412 за, против, въздържали се, отвърля се 413 и 414 за, против, въздържали се, отвърля се. Компромис двойно Д, за, против, въздържали се, отхвърля се. Бе, извинявайте. Приема се. Уморих се. Свикнат. Компромис Д да се приема. Имко, е- имко 224 за, против. Въздържали се. Проверка. The vote is open on IMCO 24. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 31 за приема се. 416 за, против, въздържали се, отхвърля се. 417 за и 17, пардон, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Екон 34. За, против, въздържали се. Приема се. 418 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис двойно е. За, против, въздържали се. Приема се. 423 за, против, ли се, отхвърля се. 424 за, против, въздържали ще трябва да проверим. 424, моля, гласувайте. Uh, 424. It's 424. 424. It's uh, amendment 424. Изменение 424 за заличаване. Край на гласуването. 44 ма за. Приема се. Стигаме до 428 за, против, въздържали се, отхвърля се. 429 за, против, въздържали се. Не, ще трябва да проверим. 429, гласувай. Uh, one PP, uh, EPP too many. Един от ЕНП повече we can clear one. Okay, that's fine. Сега, окей, приключваме гласуването. 28 против, отхвърля се. Еком 35-49. Стигаме до Еком 45 за против въздържали се, отхвърля се. Екон 47 прието. Стигаме до Екон 24, устно изменение на докладчика. Цитират се промените в изменението, които са записани във вотинг лист. Гласуваме устното изменение към Екон 24. Ако 45-то е отхвърлено. Да, беше. Затова гласуваме към 24. И основното изменение от доклад. За против, въздържали се, приема се. Четири, 31 на 430 идентични, отвърдат се. Компромис FF за, против, въздържали се, приема се. 439, пър... средната част. Имате 439, само средната част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 440 за заличаване. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис двойно Г. За против, въздържали се. Приема се. 443. Трябва да го гласуваме. Да, за, против. Ние гласувахме компромиса. Не, не, права сте, права сте. Аз бъркам. Пада 442, защото компромис двойно хаш беше прият. Затова стигаме до 443 за против държали се отхвърля се компромис двойно хаш за против въздържали се приема се изменение 400 51 за против въздържали се отхвърля се 452 за против въздържали се отхвърля се 453 за против въздържали се отхвърля се компромис двойно и за против Въздържали се. Приема се. Еком 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Еком 56. Само последната част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 458 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 459 за против, въздържали се, прием... отхвърля се 4,62 за, против, въздържали се, отхвърля се 463 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображения А, изменение 5 за, против, въздържали се, приема се изменение 6 за, съвместимост 5 за, против, въздържали се, приема се 7 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се, 8 за, против, въздържали се, приема се, 9 се отегля, 10 за, против, въздържали се, приема се 11, съвместимо за, против, отвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 оттеглено. 14 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 15 за. За. Против. Въздържали трябва да проверим 15. Гласувайте. I think it's carried, but I'm not sure. Vote is closed on... Край на гласуването. 15-то. Приема се с 26 на 18 гласа и един въздържал се. 16 за. Против. Мисля, че е същото. Нека да проверим. vote is closed. Yes, 29 in favor. Да, приема се. С 29 на 18. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се, 18 за, против, въздържали се, приема се, 20 за, против, Въздържа. Па трябва да проверим. 20. Гласувайте, моля. Vote is closed. Край на гласуването. 26 за. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 първа част се допуска. Гласуваме само първа част, защото втората е недопустима за против. Пак трябва да проверя. Гласувайте. Think it's defeated, but I'm not sure. Vote is closed. Yeah, 17 Да, отхвърля се. 27 на 17. 23, 4, 5 са изтеглени. Стигаме до Комисия на дължините А. За, против, въздържали се. Отхвърля се. С. За, против, въздържали се. Приема се. Д. За, против, въздържали се. Приема се. Е. За, против, въздържали се. Приема се. Ф. За, против, въздържали се. Приема се. Х, За, против, въздържали се, отхвърля се и за, против, въздържали се, отхвърля се, жи, за, против, въздържали се, отприема се, к, е, се покрива от F, гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се, L за, против, въздържали се, отхвърля се. Там М е покрито от А. Пише, че то е покрито от ФЕМ, ФАМ А. Така разбирам и аз от вотинг листата, че се отхваща. Но ме информираха, че трябва да го гласуваме. Макар, че изглежда абсолютно нонсенс. Нека да го... Трябва да го гласувам. Uh, Mr. Stokes, you want a clarification on that or a point of order? I think we have to vote on it because FAM A was defeated да го трябва да го гласуваме, защото ФАМ Ф беше отхвърлен. Не, ако ФАМ К... So FAM A was... Чакайте сега. ФАМ... Всъщност и това е включено в Аш, а Ф беше прието. Ф беше прието. Не, не беше прието. само ако приемеме това изменение. За, против, отхвърля се. За, против, отхвърля се. И накрая сега ти за едно, против, въздържали се, приема се две за 30. Теглят 4, 8 изменения за против, въздържали се, приема се от жените номер едно, за, против, въздържали се, две, за, против, въздържали се, приема се, 18, мене за, против, въздържали се, приема се и цялата проекто резолюция с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Ай на гласуването. Липсва ми един. И е, край на гласуването. А, ето го. 40 за, 6 против, 1 въздържал се госпожа Ройтен. поздравление. Now the next vote we have is... Така, следващо. Аз наистина искам най-сърдечно да благодаря на всички докладчици в сянка и на всички членове на комисията и по-специално на докладчиците в сянка, Фридрик Майен, Евели. Така, минаваме към доклада Коферати за по-добра синергия между Фонда за регионално развитие и другите структури. Първо, не, не мога. Може, може ли още веднъж да, дигате, да дигнете ръка? И то и тези, които искат да, да, да напуснат, да напуснат бързо. За. Против. Приема се второ. Против. Въздържали се. Приема се трето. За. Против. Въздържали се. Имам чувство, че е отхвърлено. Компромиса за. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 9 за, против. Не, много ви моля, диг, диг, дигнете си ръцете. Става дума за изменение. Девето. Девето изменение за против. Въздържали се. Приема с компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12-то изменение за против. Нека да провериме по 12-то изменение. Започнете гласуването. The vote is closed. Гласуването приключи. 27 за, 17 против, 1 въздържал се, приема се. С за, против, въздържали се, приема се. С 15-то изменение за Имате ли възражение за по устно изменение? господин Коферати. Извинете, госпожо председател, но както и в предишния случай, първо трябва да гласуваме устното изменение, защото устното изменение може да промени останалите. Така че преди 15-то изменение, нека гласувам устното изменение на Унгоряно. Та, някой от вас да ни поясни за какво става дума в устното извинение. Или господин Коферати, или вносит, носители. За какво всъщност какво означава и как, какъв, какво ще бъде. Полиси за множествено число се замества с полиси, единствено числово единствено число. И последните две думи господин Коферати. Нямам възражение. Госпожо председател. Значи 15-то с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 21 во пак с устно изменение докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, да, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се. Нека да провериме изменение 26-то. Загласувайте. Vote is closed. No, uh, we've got one uh, EPP too many. Един uh, от НП е гласувал в повече. Та сега гласуването приключи. Става дума за 26, 26 за, 15 против, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се, струва ми се. 28, 28 за, 28 за, за 28 ли имате да кажете нещо? Е, госпожо председател, бих искал да оттегла изменение 28. 28 изменение е оттеглено. Устно изменение за компромис F. Господин Коферати, обяснете ни, ако обичате, устното изменение по компромис F. Господин Коферати. Изменението е по последната част. Там, където споменаваме увеличаването на структурните фондове и по-специално фонда за заетост. Това е, което искам да бъде променено. Има ли възражения? Не, тогава гласуваме компромис F. За, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против. А, нека да, да провериме Изменение 34-то. Започнете гласуването. Closed. Гласуването приключи. 25 за, 20 против. Приема се 35-то. Извинявайте, компромис Г. За, против. Въздържали се. Приема се 39-то. За, против Нека да провериме 39-то. Струва ми се, че е прието. Край на гласуването. 28 за 17 против. Приема се 40-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. Компромис хаш за против. Въздържали се. Приема се. 46-то за против, въздържали се, приема се. 47 за против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуваме цялата становище. Започнете гласуването. Гласуването приключи. 46 против, нито един против, нито един въздържал се. Поздравления, господин Коферати. Now we, we move to um, votes. Uh... И сега няколко изменения по проекто становищата на господин Ори.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 Европейската фундация за, за обучение, за против въздържали се. Нека да проверим. Гласуването приключи. 31 за, 15 против. Приема се. Сега цялото проекто становище. Започнете гласуването. Край на гласуването. 46 за, нито един против. Сега Европейската агенция за подобряване на условията за живота и труд за, против, въздържали се, отпада. Сега целият проект, цялото проекто становище. Започнете гласуването. Гласуването приключи. 45 за, 1 против. Няма въздържали се. Следващо. От освобождаване от отговорност Европейска агенция за безопасност и на работното място. Първо за, против, въздържали се. Приема се. Две за, против, въздържали се. Приемен се. И сега цялото проекто становище. Край на гласуването. 45 за, нито един против, е, нито един въздържал се. Поздравявам докладчика. И с това приключихме гласовото на 14 януари, казва председателката. Извинявайте, февруари поправя се председателката. В 19 часа ще заседаваме в Страсбург. Благодаря ви.